надеждата, че ще постигнем целта си, нека отново я повторя, до края на юни тази година да приключим преговорите с Харватия. Благодаря. Благодаря ви, господин министър, колеги. Имаме проекто резолюция по дебата. Дебатът приключи току-що. Днес в 12 часа ще се гласува текстът на резолюцията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Дебат по темата Европа 2020 и насоки за политиките за заетост на държавите членки. Ще чуем изявленията на съвета и на комисията също така и доклада БРС във връзка с насоки за политиката за заетост на държавите членки, както и декларация на Комисията за изпълнение на насоките за политиката на заетост на държавите членки. Ще започнем дебата и първо ще чуем министър Мартони от името на съвета. Господин министър, имате думата. Мадам президент, Госпожо председател, уважаеми депутати, приветствам тази възможност да говоря пред вас по тема, която е от особена важност за унгарското председателство Стратегията Европа 2020. Действително, това е въпрос от важност за всички нас. Ясно е, че Европа трябва да преодолее редица сериозни предизвикателства, ако иска да запази своята конкурентоспособност в сравнение с останалия свят. Някои от тези предизвикателства са породени от финансовата и економическа криза, но останалите са присъщи на ограничените ни възможности и а, слабите ни решимост за постигане на целите, които бяха заложени в Лисабонската стратегия 2010. Кризата може да бъде и възможност. В превод от древногръцки, от китайски, именно така се гледа на кризата, като на възможност за намиране на решение и постигането на напредък. Ето защо ние вярваме, че кризата е ключов фактор, който мотивира държавите членки да приемат бързо нова европейска стратегия за заетост, разум, разумен, устойчив и приобщаващ растеж. Това е стратегия Европа 2020. Надявам се тази стратегия да помогне на Европа да се възстанови от кризата, да излезе от нея по-силна, както във вътрешен план, така и на международната сцена. Като насърчи производителността, растежа, социалното интеграция. Това е важно, ако искаме да запазим конкурентоспособността си в света пред лицето на бързо растящите пазари в Азия. Важно е също, ако искаме да запазим социалния модел и нашия начин на живот, които са основни характеристики на Европа, които са ни скъпи и които трябва да защитим. Стратегията Европа 2020 включва пет основни цели, които насочва държавите членки и Съюза в техните действия, свързани с заетостта, подобряване на възможностите на иновации, развитие и растеж, постигане на целите сферата на енергетиката и промените в климата, подобряване на образовател... образователните нива и намаляване на бедността. За постигането на тези цели комисията разработи и представи седем основни инициативи, съдържащи действия, които се предвиждат за укрепване на вътрешния пазар и за стимулиране на растежа и работните места. Дигитална програма за Европа, младеж в движение, ресурсно ефективна Европа, умения и работни места и Европейска платформа за борба с бедността. За всяка инициатива Европейския съюз и националните власти трябва да координират своите усилия, за да могат действията на национално и европейско ниво да се допълват взаимно. През декември 2010 година беше прият пълният доклад за прилагането от председателството в тясно сътрудничество с комисията и унгарското председателство също пое щафетата. Този доклад очертава най-важните неща, които бяха свързани в сферата на седемте основни инициативи. Също признава се постигнатия напредък в различни сфери на политиката, които играят важна роля в новата стратегия. Единия пазар, кохезионната политика и съскостопанската политика. Изброяват се също и дейностите и инициативите, които се реализират на европейско ниво през последните 6 месеца по петте основни цели на Европейския съюз. Нека сега да се спре на някои от важните елементи, свързани с економическото управление. Прилагането на економическото на реформа в това отношение е важен елемент в борбата срещу кризата и стимулиране на европейската економика. Ето защо стратегията 2020 е тясно свързана с така наречения европейски семестър. Това е нов ключов инструмент за макроекономически контрол, който ще се прилага за пръв път по време на нашето председателство. Този нов процес започна през януари 2011 година с представенето на годишният отчет за растежа на комисията. Унгарското председателство отделя особено внимание върху плавното и успешно действие на европейския семестър. За тази цел ние ще организираме поредица от разисквания в всички конфигурации на съвета до Мартинския Европейски съвет. Съвета по общи въпроси има задачата да направи резюмиран доклад на 22 март, когато ще заседава, където ще се включат основните послания, свързани с действията предприени в различни сектори. Този доклад ще бъде представен през март на Европейския съвет и ще послужи за основа за водене на разисквания и за договаряне на поредица от приоритети за структурни реформи и фискална консолидация. След Европейския съвет през март, държавите членки ще финализират е, своите национални програми за реформа и докладите за сближаване, които да бъдат представени на комисията през месец април. След това работата ще продължи, за да се изготвят конкретни препоръки към отделните страни, които ще се отчитат от държавите членки, когато финализират бюджетите си за 2012 година и при прилагането на стратегиите им за растежа. Този календар, който ви представих, действително е много стеснен във времето. Трябва да приключим през юни-юли месец. Господин председателю, уважаеми депутати, стратегията Европа 2020 е ключът към бъдещият економически успех на Европейския съюз. Тя е тясно свързана с реформата в економическото управление, която ще играе също важна роля. Освен ако не запаем своята конкурентоспособност е, и гарантираме висок растеж в бъдеще, ние ще се окажем в затруднено положение да осигурим висока степен на социална защита вътре в Европейския съюз е, и е, да накараме гласа на Европа да се чуе навън. Това е предизвикателство за едните години. Аз съм убеден, че можем да разчитаме на подкрепата ви тук в Европейския парламент, за да можем да реализираме тези цели. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин председателю на съвета за това встъпително изказване по важния въпрос за стратегията Европейски съюз 2020. Ние сме в криза, имаме висока безработица, най-голямата заплаха за гражданите е именно безработицата. Затова политиката в сферата на заетостта е особено важна. И искам да приветствам в Европейския парламент комисаря, който отговаря по тези въпроси, господин Лазло Андор. Благодаря ви, господин председател. Министър Мартони, уважаеми госпожи и господа депутати, както знаете, комисията прие първото годишно обзорно изследване на растежа в рамките на оценката на напредъка към стратегия 2020. Това е, е фактически началото на новия политически цикъл в рамките на, европейския семестър. Главната идея на европейския семестър е всъщност проста. Да се гарантира стабилността на економическия и паричен съюз. Ние всъщност нямаме альтернатива на предварителната координация на економическата политика в рамките на съюза. скорошната криза на държавната задлъжнялост в някои държави членки иллюстрира пределно ясно това. Този по-строг, по-взискателен подход сочи, че Съюзът си дава сметка за тяхта взаимовръзка между економиките на държавите членки и за това как политическите <clears throat> действия на една могат да повлияят върху друга. Управлението на европейския семестър ще бъде определено тест за Европейския съюз. Укрепването на е, политическите партньорства, на економическите партньорства са за нас приоритет. И сега предизвикателството е да демонстрираме, че всички заедно в съюзът можем да определим най-важните мерки за економическа реформа годишното изследване на растежа е пределно ясно, що се отнася до основните приоритети. То е, съдържа 10 приоритетни действия в рамките на интегрирания подход е, към економическото оживление. Първо, е, строга фискална консолидация и преструктуриране на финансовия сектор е, за подкрепа на макроекономическата стабилност. А второ място структурна реформа за повишаване на заетостта и най-сетне мерки за засилване на растежа. Това са трите основни категории, в които се полагат десетте стратегически цели. Бих искал ясно да посоча, че комисията съвсем съзнателно предпочете тази годишното изследване на растежа да насочи вниманието към най-непосредствените предизвикателства от сегашната економическа криза и върху необходимостта е, да се избърза с реформите за гарантиране на економическото оживление и повишаване на заетостта. Годишното изследване на растежа е в пълно съответствие с е, насоките за заетост и растеж приветствам решимостта тези насоки да останат непроменени през 2011 година за да могат държавите членки да се подготвят за стратегическия преглед през 2014 година. Насоките са основа също на проекто доклада, който е, е в подготовка за годишното изследване на растежа най-важни тук са реформите на данъчното облагане върху доходите от труд, преодоляване на дезинтеграцията на пазара на труда, гарантиране на съчетаване на, на личния и трудовия живот, подкрепа за преквалификация и самостоятелна заетост и най-сетне нарастване участието на по-възрастните представители на активното население на трудовия пазар. Тези насоки ще дадат възможност за специфични препоръки към една или друга държава, които съветът може да отправи към някои държави членки възоснова на 148 член от договор. Годишното изследване е също така основа за разговорите на съвета през март. Комисията очаква държавите членки да отчитат насоките, когато разработват програмите си за стабилност и конвергенция в рамките на стратегията Европа 2020. Комисията ще разгледа националните програми за реформа. Крайен срок за тяхното представяне е втората половина на месец април. На основата на, на този преглед и в съответствие с договора ние ще излезем с специфични препоръки и насоки за всяка от държавите членки, е, които те следва да имат предвид е, по, във връзка с бюджета за 2012 година. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, позволете ми е, е, накрая е, да подчертая вашата особено важна роля. Особено, що се отнася до седемте генерални инициативи по Европа 2020. Като със законодател, вие играете решаваща роля за успеха на реализацията на тази стратегия. Освен това, растежът е, е, е от съществено значение, за да постигнем целите на Европа 2020. Скоро ще започнат разговорите по многогодишната финансова рамка. Комисията ще излезе със своето предложение през месец юни и ролята ви на бюджетна власт, е, наред с съвета, ще бъде от съществено значение, защото приоритетите на Европа 2020 да бъдат отразени в европейския бюджет. За да се ползваме с доверие, следва да обезпечаваме финансово своите стратегически и политически приоритети. По време на бюджетни ограничения, по-важно от всякога всъщност е да се покаже, че Европейският съюз има своя смисъл, своята добавена стойност и че едно евро прохарчено на общоевропейско равнище може да допринесе повече полза от едно евро похарчено от която и да било държава членка. И политическата привързаност към тези цели на всички равнища е от съществено значение тук. Само ако всеки играе своята роля, бихме могли да постигнем успех. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е докладчицата госпожа Перванш Берес. Благодаря, е, господин председател, господин комисар. От името на Комисията на парламента по заетостта и социалната политика, аз бих искал да изразя удовлетвореността си от тази възможност да разискваме европейския семестър и а, значението, което се отдава в рамките на този семестър на изследването на растежа. Е, толкова по-добре, е, е, господин комисар, че вие от името на колегиума на комисията потвърждавате значимостта на насоките по заедостта. Ние ви подкрепяме, бихме искали да насочим вниманието ви само върху три неща. Първо, що се отнася до съдържанието на този годишен преглед или изследване на растежа озадачени сме от това, че въпросите за заедостта и безработицата сякаш са на второ място. Отстъпват пред целта бюджетна консолидация. И като казвате, че тези въпроси са пряко свързани с действието на пазара на труда, ние оставаме с впечатление, че фактически се е, очертава един разрив в социалния договор между работещите и е, държавата предлагате увеличаване на, заето, на, на възрастта за, за пенсиониране, намаляване на помощите за безработица, широко разпространяване на работата през почивните дни. Това са особено опасни тенденции. Смятаме, че по-голямо внимание трябва да се отдава и на социално слабите, на уязвимите, жените, е, младите, е, хората с увреждания, възрастните. Смятаме също така, че е на лице сериозен риск бюджетната консолидация да бъде панацея, алфата и омегата на отношението към растежа. А на второ място ние сме загрижени, че на основата на този годишен преглед на растежа, вие сам казахте, ще разработите национални програми за реформ. Обаче именно тук ще се определят важните въпроси как ще вземете предвид казаното от парламента по тези важни въпроси? Как фактически ще задействате демократичните механизми по тези въпроси? Как ще свържете вие 148 член за заетостта с 121 за економическата политика? Днес Европейският парламент е объркан, озачен. От една страна ние работим по стратегията 2020, работната група под ръководството на господин Ван Ромпой, договора за економичес... пакта за економически растеж и какво ли не, и какво ли не. И в същото време се говори за евентуално изменение на договора за функционирането на Европейския съюз. Вие, от друга страна, започвате европейски семестър, канцлер Меркел и президентът Саркози в същото време обявяват пакт за конкурентоспособността. По-нататък пък а, насоките за, за, за заетост внасят допълнително объркване. И още едно, един трети повод за загриженост у нас, господин комисар. Миналата година съвместно с Белгийското председателство, вие започнахте размисъла по отношение на, на заедостта и ние обърнахме внимание на един особено важен въпрос за управлението какво означава това? Че не може да е, се увенчае с успех социално-економическата политика, ако тя не се основава на демократичен дебат. А демократичният дебат предполага правомощия за Европейския парламент, за националните парламенти и действително уважение, действително зачитане на думата на социалните партньори. А понякога оставаме с впечатление, че вашите предложения загърбват всички тези елементи, които са плътта и кръвта на нашия демократичен живот. И аз смятам, че без осъзнаването на всички тези предизвикателства е, сме застрашени от непоследователност, от отдалечаване от е, нашите граждани и от а, е, отказ, от ключа на нашия успех, а именно общностния дух. Благодаря. Дам Шерон Бол. Госпожа Шаран Боус от името на Комисията по економическите и парични въпроси, председател на комисията. Благодаря. Ние преминаваме към нова ера на економическо управление. Европейския семестър ни дава структура, в рамките на който интегрираните насоки съгласно 121 и 148 членове на договора могат да бъдат инкорпорирани с силното участие на Европейския парламент. Ако погледнем по-широк план, Наблюдението върху пакта за стабилност и растеж е основните насоки и стратегията 2020 се включват в европейския семестър, който дава една кохерентна рамка за економическо управление на Европейския съюз. В по-широк план комисията ЕКОН подчертава, че економическото управление трябва да се базира на общностния метод. Процесите трябва да бъдат прозрачни и да има отчетност, те трябва да имат подкрепата на гражданите. Това изисква ангажиране на Европейския парламент. Там, където парламента вече има роля, той трябва да разполага с време, за да изпълни демократичния си мандат. Комитията ЕКОН е на същото мнение с Комисията по заетостта в това отношение. Председателят благодаря от името на НП госпожа Корин Вортман Кол. Благодаря. Економическата и финансовата криза по болезнен начин показа, че нашата конкурентоспособност и по този начин социалната пазарна економика са застрашени. По тази причина ние трябва да си направим полки от кризата. Вътрешният пазар трябва да се използва по-добре. Ние трябва да осигурим система, която да дава възможност за по-добро функциониране на пазара на труда. По тази причина нашата политическа група подкрепя заключенията на съвета Екофин от 15 януари. Там се разглеждат подробно изискванията, които ще трябва да бъдат изпълнени през семестъра. На нас не е необходима Европа с достатъчен растеж и достатъчна заетост за нашите граждани. Това може да се постигне само с стабилна валута и стабилна економика. От друга страна това означава, че държавите членки ще трябва да консолидират бюджетите си, защото по този начин ние ще преодолеем не само проблемите в държавите членки, свързани с високи дългове и с висок дефицит. Не само това, ние ще можем да помогнем за създаване на по-добри условия за следващото поколение. Господин председател, политическата група на НП държи на един а, силен пакет за растеж с три крайъгълни камъка, добро а, макроекономическо управление, добра стратегия Европа 2020 и добра степен на заетост. Това означава включване на Европейския парламент и националните парламенти в постигането на тези цели. Не ни е необходим нов пакт за конкуренция. Ние вече имаме такъв. Благодаря от името на социалистите и демократите от Обълман. Господин комисар, господин председател, господин е, е, Председател, уважаеми колеги, аз прочетох доклада за растежа, прочетох и заключенията на Екофин. От тогава аз е, съм напълно наясно последното. Европейският съюз е не само в економическа криза, Европейският съюз се намира в политическа криза също. Това, което препоръчвате не е ново. Нека вашите сътрудници ми покажат документите от последните 10 години. Ще видите, че те съдържат едно и също, а именно, че разходите на държавите са много високи и че трябва да се предприеме механизъм за адаптиране на възнагражденията. Дали вали сняг или дъжд, една и съща е идеологията. Ние сме в една и съща криза. Това е емпиричната економическа реалност. Имам следното предложение. Изпратете економическите анализи на съвета на всички сътрудници, които се занимават с това. Ние ще трябва да се занимаем с економическите модели. Ще трябва да установим дали Европа не се намира на ръба на рецесията. Погледнете е, какво е растежът в Германия и ще видите за какво говоря. Ще видите, че когато е, квотата на инвестиции е ниска, Нищо от това не е посочено. Нищо не се посочва за а, цикличността. Че в крайна сметка ние трябва да се научим заедно как да преодолеем книзата. Нищо от това не се съдържа в вашите документи. Вие трябва да положите големи усилия за да отговорим на очакванията на европейските граждани. И за това искам да посоча следното. Ако това ще бъде духът на решенията през март по пакета за економическо управление и реформирането на пакта за стабилност и растеж, то тогава моята политическа група няма да ви подкрепи. Благодаря, госпожа Лена Ек от групата на либералите и демократите. Миналата година обсъждахме въпроса какви мерки трябва да се предприемат за справяне с економическата и финансова криза. Някои предложения, които направих тогава за економическо управление, бяха отвърлени като твърде амбициозни, стигащи твърде далече, но много от нашите предложения вече са реалност. Има голямо разминаване между амбициите в стратегията Европа 2020 и финансовите ресурси, които са необходими за постигане на заложените цели. В проекта за 2012 комисията трябва да поясни и ясно да посочи, да направи видими разходите, свързани с реализирането на стратегията. Това се отнася е, и за преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Бих искала също да се обърна пряко към държавите членки. Има явно нежелание в съвета сред министрите на финансите, включително моят министр на финансите, да се инвестира в бъдещето. Националните бюджети трябва да отразяват, отразяват амбициите на съвета. Европейските проекти се нуждаят от бюджет, ако искаме да се осъществят на практика. Без да се осигурят нужните средства, няма да има стратегия за растеж и работни места и рискуваме да се провалим. Затова искам комисията да предложи конкретни законодателни предложения, държавите членки да посочат, че са по-ангажирани и основните цели да се насочат в сфери, които водят до създаване на работни места, например като енергетиката. Различни инициативи, като енергийния технологичен план, плана за енергийна ефективност е, и други вече са прияти, но съвета ни осигури средства за тях. Ние се нуждаем от финансиране за тях. Всички те имат потенциал да създадат е, работни места и да допринесат за растежа. С е, нашата резолюция ние отправяме ясен сигнал, че сегашната структура на управление е твърде слаба. Трябва да се възстанови общностния метод, защото междудържавния се провали. Надявам се, че ще има силна подкрепа за резолюцията. Това е, е силно послание от страна на парламента, че се нуждаем от промяна. От групата на зелените господин Филип Ламбер има думата. Господин, председ... господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, знаете, че зелените са за по-интегрирана Европа, за да можем да гарантираме устойчиво развитие за нашите граждани но и за да дадем възможност е Европа да има силно място в Европа. Но днес уверен, доверието ни е сериозна степен засегнато от а, а, акта, който вие приемате за растеж. Той е силно идеологизиран по въпроси, които нямат нищо общо с идеологизацията. Вие какво предлагате? да се а, съкратят държавните разходи. Не се говори при това за приходите. Да, разбира се, да се реформира, да се приеде по-голяма гъвкавост на а, пазара на труда, гъвкавост, но без сигурност. И ни казвате, че всичко това е необходимо, за да може да потръгне отново економиката. Обаче не е само това. Имате мерки за а, финансовия сектор, но нека да ги видим какви са за държавните разходи, какво казвате вие? Трябва да се е, действа бързо и то силно. За финансовия сектор обаче казвате, а не, чакайте да помислим, да видим какво ще е въздействието. И освен това да има преходни периоди. Значи за бюджета веднага да се съкрати 2011-2012, а за банките, видите ли, 2019 както и е, за реформата на пазара на труда, така и за финансовия сектор, е, вие фактически не се нуждаете от някакво изследване, от някакъв преходен период. И всичко, разбира се, се оправдава с С-2020. Обаче, господин комисар, до никъде няма да стигнем към Европа 2020 предвид вашите препоръки. Фактически, какво смятат ни за наивници, когато ни твърдят, че фактически ограничавайки капиталовложенията, които са необходими за заетостта, за противодействие на, на бедността, за противодействие на климатичните климатичните изменения, а, вие фактически а, не правите нищо и очаквате да постигнете генералните цели. Това е нищо повече от фарс. Благодаря. От името на консерватори и реформисти, господин Харбър. А, господин председател, нашата група подписа и ще подкрепи резолюцията. Не, че сме съгласни с всичко, което тя съдържа. Обаче основният пасаж, и бих искал да обърна вниманието на него, на, на, и на комисията на съвета, ще ви дам само заглавието. Един храбър акт за единния пазар и за малките предприятия за създаването на заетост. Ето, това е нашия наслов. Откъде ще дойдат работните места, колеги? Ами ще дойдат от частните капиталовложения от частната предприемчивост, от новите предприятия. Ние вече знаем, че малките предприятия са основен двигател на заетостта през последното е, десетилетие. И посланието ми е, и към двама ви днес, и съвета, и комисията, е, че всички 27 държави членки следва най-сетне да погледнат сериозно на предприятията, създаващи е, работни места на равнището на единия пазар. нали всички сме уверени в ползата от единия пазар. Огромни средства бяха похарчени за разтваряне на пазара на услуги. Обаче осведомиха ли своите предприемачи за това? Насърчиха ли ги да работят е, в интернет, да се е, възползват от либерализацията на пазара на услугите? Защо? Защо не предприемете някои прости практически е, действия, за да отприщите потенциала на онова, което вече е прието. И то от днес. Вместо е, е, да говорите за е, дългосрочни проекти, захванете се за работа днес. Господин Биски, Обединена левица. Уважаеми колеги, колегата Хармс вчера се спря на нещо много важно. Отвън никой не разбира каква стратегия, какъв механизъм за стабилност, какъв пакт и по какви правила се предлага как се допълва, изменя и как влиза в сила. Ясно е, че стратегията Европа 2020 до сега не предлага решение за проблемите на хората по време на криза. Точно обратното. Е, тази стратегия залага върху погрешни европейски политики, които доведоха до кризата. Тя продължава да залага върху пакта за стабилност и растеж, чието изисквания трябва да бъдат е, направени по-строги с е, по-строги санкции. Става дума всъщност за една политика на економии за сметка на гражданите. Става дума за намаляване размера на пенсиите и повишаване на пенсионната възраст. Дали ще се извърши индексация на заплатите или ще се ограничат е, преговорите с социалните партньори или ще се направи е, възможно по-гъвкаво работно време, във всички случаи става дума за съкръщаване на заплатите и също така за е, намеса в економическия живот на обществото. Някои говорят дори за е, спирачка на дълговете. Няма значение как ще наречем това економическо управление или е, по друг начин, е, примерно политика за стабилност и растеж или пък е, пакт за конкурентно способност. Във всички случаи тази антисоциална политика, според мен и според моята политическа група, не заслужава подкрепа. Разбира се, има разлика дали парламентът ще може да каже своята дума по тази политика. Вчерашният дебат и процедурата по изменение на договора всъщност показва, че европейските парламентаристи са едини в едно. Не трябва да се отстъпва пред политиката на правителствата, която се извършва като че ли на тъмно. Не трябва да се отстъпва от Европа на двете скорости. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Господин Марио Бургецио. Господин председател, стратегията Европа 2020 е много пространна програма. Ние искаме също до тази дата да постигнем 20% възобновяеми енергии. Има проблем с това, че Китай е глобален износител, както и Индия. Необходимо е да се подкрепи и европейското производство на слънчеви панели и да се реализират економите на мащада и в фотоволтаичния сектор. Можехме да направим нещо по-добро, можехме да създадем паневропейска енергийна компания, която да гарантира европейски услуги в тази област. Вместо да имаме положението, което съществува сега, именно наличието на монополи. От беше отдадено предпочитание към отчаяния либерализъм, различни други варианти, които създадоха проблеми за потребителите, които са засегнати от тези крупни монополи. Не бива да забравяме, че... Председателят прекъсва оратора.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 Ако искаме да постигнем целите за заетостта по Европа 2020, не можем да не обърнем внимание на имиграционната политика на повечето държави членки. И тя трябва да бъде сериозно променена. Според комисията, един от приоритетите е повишаване активността на пазар на труда, съкръщаване на структурната безработица, е, е, повишаване квалификацията на работната сила, освояване на знания и умения през целия живот и какво ли не и какво ли не. И в същото време един масиран внос на работна сила отвън от Европейския съюз е, е показателен за едно късогледо, краткосрочно мислене. Говорим за 25 милиона безработни в Европейския съюз, така че нека най-напред помогнем на тези хора да си намерят работа, вместо е, да прибягваме до масирана имиграция. Ако при това още повече е, причиняваме отлив на мозъци, е, износ на сиво вещество от страните по происход на тази имиграция а в Европа остават ниско квалифицирани работници. В дългосрочен план никой не може да излече полза от подобен подход. Следва да се направи детален анализ на разходите и ползите от имиграцията в Европейския съюз и резултатите от него да бъдат заложени в насоките за заетостта на Европейския съюз. Благодаря. Оста други оратори, е, индивидуални. Господин Маринеско, минута и половина. Благодаря, господин председател. Стратегията Европа 2020 включва цели, които, за съжаление, тук не са посочени експлицитно, обаче са абсолютно необходими за успеха на Европейския съюз. Ние трябва да осигурим такова устойчиво развитие на економиката, което да даде възможност за социално и териториално сближаване. Това е абсолютно необходимо и за новата сълскостопанска политика. Що се отнася до индустриалната политика, тук не трябва да забравяме инфраструктурата. Трябва да има един железопътна транспортна мрежа. Това е абсолютно необходимо. Също така Single European Sky инициативата, а и други инициативи са абсолютно необходими за развитието и конкурентоспособността. Трансевропейските транспортни мрежи, а също и мрежите за пренос на енергия са изключително важни в инфраструктурно отношение за Европа 2020. Проектът на Буко, например, ще бъде от полза за всички държави членки при намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с списъка на ораторите. Госпожа Улскок има думата за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Ако искаме да започнем отново след економическата криза, хората трябва да се чувстват сигурни. Уилкокс говори за равенството. Той посети Европейския парламент и е съвсем ясно говори за това. Не нуждаем се от повече равенство. Трябва да затворим разликата в обществото, за да се възстанови доверието сред гражданите. Ако искаме да успеем, трябва да се уважават и ангажират синдикалните организации кризата се използва като претекст, е, извинения за нападки. Трябва да се сложи край а, на атаките срещу а, договарянето на заплатите. Не винаги нещата са ясни в резолюциите, които приемаме, но трябва реално да се видят доказателства. Искаме силна е, индустрия, силна индустриална политика, Искаме инвестиции в е, инфраструктурата и те трябва да получат ключово място в е, бъдещата ни работа. Създаването на бъдеще, бъдеще на процеси, които разумно използват ресурсите и създаването на зелени работни места ще допринесат е, за конкурентоспособността ни. Ние трябва да работим за реализирането на политика за енергийна ефективност. Трябва да огледаме какви са целите, които сме се поставили. Те за сега не са задължителни. Ние се нуждаем от задължителни цели. Това е особено важно. Аз искаме да насърчим растежа и конкурентоспособността. В стратегия Европейски съюз 2020 виждаме, че има напредък, но ние трябва да използваме най-добрите, най-интелигентни начини за намаляване на разходите за потребителите и за насърчаване на развитието на фирмите. Благодаря. Председателката, моля да спазвате времето ви за изказване. Госпожа Лин за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ако искаме да постигнем успех в стратегията Европа 2020, то насоките за заетостта следва да бъдат резултатно реализирани и да бъдат приети програми за национална реформа и е, заетостта да получи съответно приоритетно значение. Никой да не бъде изоставен. Безработицата сред по-възрастните хората с увреждания са ужасяващо високи. И аз приветствам а, е, а, записания текст е, против дискриминацията в тези случаи ние на общоевропейско равнище е, сме е, приели важни количествени показатели. Е, разбира се, държавите членки имат своите прерогативи в това отношение, но Европейският съюз има важна роля и най-вече за усъвършенстване и обмена на положителен опит. Ето защо аз съм много удовлетворена от текста на 27 точ... 27 точка от резолюцията на комисията по заетост. И освен С-2020, не пия да забравяме, че има насоки за заетостта, крайно време е да почнем да ги изпълняваме. Благодаря ви, госпожо Лин. Господа Тюринен, минута и половина. Благодаря. Тук се говори много за економическа отговорност в настоящата ситуация в Европа. Вижда се обаче, че има много големи публични разходи, които много рядко се отразяват на ситуацията на заетостта. Ние трябва да осъзнаем какво означава економическа отговорност. Ние, зелените, виждаме много голямо противоречие в публичната политика в Европа и в държавите членки. От една страна, това е видно от годишният доклад за растежа, че в европейския семестър твърде малко работни места и малко растеж са отбелязани в Европа. От друга страна, виждаме, че в стратегията Европа 2020 и в насоките за заетост, че трябва да създаваме повече и по-добри работни места. Като че ли тук няма връзка между нещата. Факт е, че имаме 23 милиона безработни в Европа. 5 милиона и половина от тях са хора на възраст под 20 години, т.е. младежи. Има и много бедни хора хора в Европа, а економическата политика всъщност не води до подобряване на положението. Аз смятам, че отрешаващо значение е да създадем нови работни места в Европа и наистина да изпълняваме стратегията Европа 2020, също и насоките за заетост, за да можем да постигнем една по-добра економическа политика. Аз обаче съм загрижена, че това не се прави. Благодаря, казва председателката. Следващият оратор е господин Кабрнов, но той отсъства, както виждам. Тогава господин Салавракос получава думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Безността, промените в климата, миграцията, енергетиката и в частност енергийните проблеми са някои от предизвикателствата, пред които е справен Европейския съюз. Ще са необходими средства, ще са необходими инвестиции, за да можем да се справим с тези проблеми. Очевидно е, че тези средства не достигат в Европа по-настоящем. Стратегията Европа 2020 ще бъде трудно достижима, но ние трябва да положим усилия и трябва да отдадем особено, особено значение на заетостта. Освен това, считам, че трябва да осигурим качествено обучение в цяла Европа. Обучителните програми трябва да бъдат преразгледани и държавите членки трябва да се ангажират с подобряването на ситуацията в тази област. Ние се нуждаем от добре обучени работници, ако искаме да се справим с кризата. Незабавно трябва да преминем към европейска система освен това, се нуждаем от европейски паспорт на уменията. Трябва да постигнем успех. Думите не са достатъчни, трябва да ги приведем на практика. Благодаря. Сега за минута и половина господин Гарсия Маргайо. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател има въпрос, с който трябва непременно да се занимаем, а именно какво може да направим на европейско ниво, за да осигурим работа на онези, които нямат работа. За да отговорим на този въпрос, трябва да си изясним следното. Няма устойчив растеж без макроекономическа стабилност. В това отношение има различни предложения, особено от левицата. Но това са все неща, които може би днес ще сработят, но утре ще са безплодни. Европа 2020 е списък от добри намерения, много приятно звучи, но в действителност едва ли ще има ефект. Въпросът е как можем да финансираме предлаганите мерки. Достатъчно ли е да приложим Европа 2020? Достатъчни ли ще са средствата? финансовите, с които разполагаме, за да го направим. Смятам, че е много по-важно да поемем пътя на растежа, за да можем да приложим един много по-обхватен план. Има редица нелогични идеи, които витаят във въздуха, но няма логична концепция. Страните, които изпитват трудности, трябва да бъдат подкрепяни и то чрез единни действия като разбира се трябва да прилагаме прословутите еврооблигации. Европейската инвестиционна банка трябва да си изпълни задълженията и за 10 години бихме могли да постигнем ефекта на плана Маршал. Благодаря. Госпожа Подиматар за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. От няколко месеца обсъждаме възможността за устойчиво развитие и изход от кризата и от гледна точка на нашите цели. Има обаче някои проблеми. На първо място дискусията по Европа 2020 всъщност е откъсната от економическия пакет и от годишния пакет за растеж. Така че стратегията ни от една страна е фрагментарна. Освен това, имаме паралелни стратегии, които не са координирани. Опасността е една от стратегиите да подкопава останалите. Второ, акцентът от страна на комисията и съвета е да затяга условията и економическата дисциплина, без да дава убедителни решения като финансиране на целите за 2020. Колеги, аз мисля, че има опасност, както беше и при Лисабонската стратегия, много от целите да останат на книга. И ако ние не покажем заинтересованост към гражданите, които са засегнати от кризата, кои, които не разбират всички подробности и тънкости на реформата, е очевидно е, не можем да се занимаваме с показатели. Е, ние трябва да работим с хора. Благодаря, госпожа Гуар, за една минута. Господин председател, е, на унгарското председателство, ако ме чувате, господин комисар, разполагам само с една минута и въпреки това имам желание да запазя мълчание. Да не казвам нищо стратегията 2020 е толкова отдалечена от това, от което имаме нужда. Вие се занимавате само с думи. Вие смятате, че само основните насоки с основните стратегии смятате, че това ще ви осигури доверието на гражданите. Лъжете се. Ако погледнете днешния свят, не смятам, че китайците, индийците, американците са особено впечатлени от това, което правим за растежа. Така че като докладчик по економическия растеж, имам желание да замълча пред вас. Ще кажа само едно нещо. В нашата работа ние ще бъдем много твърди. Не вярвайте на съвета, който оказва че е достатъчно да работим, за да постигнем споразумение през юни. Ние искаме съвета да се вслуша в нея и от моя страна създаването на еврооблигациите, които могат да създадат един глобален пазар, е част от този пакет. Благодаря. Благодаря, госпожо Голар. Давам думата на господин Епинг за една минута. Благодаря, господин председател. Когато чуя тази дума еврооблигации, лошо ми става. Обаче постоянно я чувам а, на нашите заседания. Защо? Защото економическия растеж и частния, частния бизнес са тези, които ще задвижат економиката и ще постигнем ръст. Защото правителствата не могат да, да създават работни места. Проблемът в Европа е, че няма конкурентно способност. Разликата между Европа и Германия е над 30%. Тоест има огромна пропуст. Говорите за пакт за конкурентно способност. Добре, съгласен съм по принцип с него. Но Процесът от Лисабон също вървеше в тази посока. И какво стана? Нищо. Едно нещо искам да отправя като предупреждение, а то е, че хармонизирането на корпоративното данъчно облагане е една лоша идея. Не искаме да го направите. То не е част от доброто управление, то унищожава работни места. Едно изследване на ОИСР в 21 държави показва, че ако искаме повече работни места в Европа, имаме нужда от по-низки корпоративни данъци. Ето това трябва трябва да разгледаме, защото този Европейски парламент няма да създаде нито едно работно място. Благодаря, казва председателя, господин Роел за минута и половина. Госпожо председател, уважаеми колеги, Намираме се в разгара на голяма економическа криза, говорим за нея от месеци, обаче говорим в гръмки заглавия, а тук си вземаме решения, сякаш нищо не е било. Смятам, че това е защото и ние тук в парламента не сме достатъчно конкретни и достатъчно откровени провеждаме политика на гръмките заглавия. Правим ли нещо ние? Допринасяме ли за преодоляване на економическата криза? Отнасяме ли се критично към разходите си или всеки ден излизаме с нова идея за харчене на пари? Ако нямаме отговорността да съсредоточим финансовите средства за бъдещето няма да има смисъл да говорим, например, за новаторство и изследвания, без да има средства за това. И ако искаме да стимулираме економиката, политиката ни трябва да стимулира економиката, а не, не да седим и да разсъждаваме какви още пречки да изправим пред економиката и промишлеността. Има ли някой от вас, който да вярва, че Например, задължителната енергийна ефективност ще тласне напред економиката. Давам само един пример. Напротив, по този начин пречим на економиката. Ще мисля да бъдем по-честни, когато говорим такива неща и да вземаме по-малко решения, но ефективни решения. Да, ще бъде по-мъчително, ще има спорове, но това е демокрацията. Благодаря. Госпожа Гънч, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Финансовата и економическа криза, кризата в заетостта е онва, на което сме свидетели в момента. Едната се прелива в друга. В Европа ние взехме някои решения, трябва да се погрижим нашата политика по растеж, по економика, по заетост да бъдат координирани на място и разбира се, всяка страна трябва да направи реформи. Говорим за промени в данъчното облагане и други мерки като например начинът по който се, се върши работа в държавите членки. Всичко това трябва да се преразгледа. Тези мерки трябва да дадат своя принос за повишаване на заетостта. Това са проблемите, с които трябва да се занимаем. Разбира се, не можем да не отчетем и необходимостта от диалог с социалните партньори. Европейският семестър, според мен, ще бъде лакмусовия тест. Това ще бъде първата възможност да направим оценка на положението. Тук е унгарското председателство, което ни ръководи и ние трябва да се постараем да реализираме на практика идеите. Унгарското председателство и унгарското правителство играят много важна роля, не само като страна, която е председател, но и като страна, която трябва да, взим, трябва да вземе много важни решения. Това са все решения, които трябва да се отчитат. Благодаря. Много ви моля, спазвайте ограничението във времето. Е, скъпи колеги, е, има желание за синя карта. Госпожа Морвай, имате думата. Е, накратко, заповядайте. Госпожа Гьонц е наясно с е, въпросът, е, който се поставя тук е, с особено острота и това е безработицата. И слушах дебата, но не разбирам къдете ми какво трябва да направим за нашите хора. Кога тези хора ще могат да си намерят работа? Това е моят въпрос. Очаквам отговор от вас. Също така въпроси към председателят, представителят на съвета. Как ще помогнете на унгарците? Как ще се справим с катастрофалното положение в Унгария? Как ще осигурим работа на тези хора? И очаквам а, отговор по същество. Драги колеги, ние не трябва. Значи, синият, синият картон е възможност да се задават въпроси по същество. Това не е възможност да задаваш въпроси към комисията или съвета, а да, се, а да зададеш въпрос на колега който, и да поискаш уточнения. Мисля, че в случая това изискване не беше спазено. Госпожа Гонч иска да отговори. искате да отговорите, но много ви моля съвсем накратко и бързо. С удоволствие ще ви отговоря, макар че нямам достатъчно време да навляза в подробности но смятам, че ако променим данъчното законодателство, ще създадем възможност за създаване на работни места. Отстраняването на различията също е важно. Важно е да стимулираме предприятията да, имаме, да имат стимул за създаване на работни места. Смятам, че е възможно по този начин да се създадат работни места или да вземем образователната система, едно нейно преустройство също ще създаде възможности, а е важно и по отношение на интегрирането, квалификацията, придобиването на нови способности. Благодаря госпожа Саконсари поиска думата с синя карта. Благодаря. Колегата в дясно настояваше с твърдението си, че политиката пречи на економиката. Наистина ли смятате така? Наистина ли смятате, че опита да се организира економиката чисто и просто ще наруши нейното движение? Господин Ройл, имате 30 секунди за отговор. Мога да бъда много кратък. Ами да, естествено, погледнете мерките, които приехме през последните месеци. Съберете ги, сумирайте причинените от тях разходи и ще видите, че в повечето случаи това е било пречка за растеж на економиката комисарят по промишлеността много умно каза в съответното съобщение, че винаги трябва да прилагаме мярката дали нещо служи на европейската конкурентоспособност или не. Господин Лопес Студиас Валт също помоли да зададе въпрос. Продължавате ли да искате? Имате 30 секунди. Δεν βλέπω να αντιδρά ο κύριος Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος θα πάρει το λόγο τώρα για 1,5 Не виждам господина да реагира. В такъв случай следващия оратор. Колкото повече се сраства Европа, толкова по-срастната трябва да бъде економическата политика. Затова европейският семестър има смисъл. Но, той, но трябва да спрем там, където започваме да се месим, например, в колективните трудови договори. Това е прекалено конкретно. Няма смисъл Европа да хармонизира своите заплати. Много по-важно е да премахваме пазарните бариери, за да постигнем цъфтеж на европейската економика. И олигополите, и многополите трябва да бъдат отстранени. Не можем да осигуряваме на този и онзи маржове на печалба на пазара. Смятам, че друга задача на Европейския съюз е инфраструктурите ни да бъдат модернизирани максимално, както в енергетиката, така и в транспорта и комуникациите. За целта са необходими европейски средства, особено за да се преодолеят някои вакууми, които съществуват между държави членки. Част от всичко това е и а, една сериозна основа от собствени средства. За това Европа трябва да има достатъчно средства. Друг важен въпрос е образованието, е, развойната дейност и изследванията, но и тук парите са най-важни. Благодаря. Госпожа Штайнрук, минута и половина. Е, Господин комисар, уважаеми колеги, Европа 2020 е важна стратегия за развитието на европейската социална и економическа политика, но тя е важна и за националната економическа и социална политика. Трябва да внимаваме с тази политика да не се злоупотребява на европейско ниво. Аз, например, съм сериозно шокирана от това, че в годишния си доклад за растежа Комисията предлага намаляване на заплатите и урязване на социалната защита. Това е катастрофално. Не може работниците и служителите сами да поемат разходите за консолидирането на националните бюджети. Апелирам към държавите членки да се ориентират само по интегрираните насоки, когато разработват националните си програми за реформи, защото те предлагат много по-добър баланс между социална защита и економически растеж. В годишния доклад се говори за растеж на заетостта, но не може младите хора да бъдат интегрирани в, на пазара на труда чрез разводняване на образованието. Това, което ни е необходимо, са конкретните мерки, за да помогнем на онези, които са най-застрашени. Благодаря. Госпожа Хюбнер, минута и половина. Е, Аз Искам да предложа своята интерпретация на действителността. Нашите работни места ще бъдат устойчиви само ако има една конкурентна економика, а ние много добре знаем, че това не е точно така. Е, за да бъдем успешни с конкурентоспособността на Европа, имаме нужда от институционализирана конкурентоспособност. Трябва да установим какви са факторите, които водят до успех и да се опитаме е, да ги пригодим към конкретните ситуации. Обедена съм, че вече имаме необходимите инструменти, свързани с конкурентоспособността и една голяма част от институционалната рамка е на място. Тя с малко политическа воля ще ни даде възможност да имаме един процес за конкурентоспособност, воден от Европейската комисия, който се основава на общностната система. Смятам, че европейския семестър, както спомена и колегата, и що се отнася до дисбалансите и таблицата с резултатите, която трябва да включива структурната конкурентоспособност, та всички те са свързани с стратегията до 20-та година и трябва да се прилагат сега, а не след 2013 година. Всички политики би трябвало да водят нататък. И не на последно място, за конкурентоспособността на нашата економика всички трябва да работим заедно откъсването на Европа, на Европейския съюз от останалата част от Европа ще доведе до една разделена Европа, а устойчивите работни места могат да бъдат създадени само ако работим заедно и една разединена Европа няма да бъде конкурентоспособна Европа. Благодаря. Господин Ри, минута и 30. Благодаря, госпожо председател. Аз бях докладчик на доклада 2010 и искам да приветствам предложението на господин Андор и на Европейската комисия за направеното предложение. Ние го подкрепяме. Разбира се, е, Лисабонският договор е, съдържа годишни насоки. Ние трябва да ги спазваме. Ние трябва да работим заедно с съвета и комисията и да видим дали и къде, в кои области трябва да се направят корекции. Що се отнася до стратегията 2020, ще, на, ще преразгледаме нещата. Необходимо е да осигурим правилни насоки за заетост по финансови въпроси. Също така ни трябва и ръководна нишка ако се отклоним от нея, трябва да направим корекции. Що се отнася до проблематичните области? Наскоро установих, че предишните национални програми за реформа бяха насочени към заетостта, но имаше известно забавяне. Е, целта беше не 100%, а 70%. Това не е редно. Не бивам да допускаме грешките, свързани с Лисабонската стратегия. Накрая, по пенсиите и заплатите, съгласен съм с вас. Не смятам, че трябва да се месим в тези въпроси. В крайна сметка трябва да спазваме принципа за субсидиарност и освен това трябва да спазваме националните ангажименти за младите, за възрастните, за хората с увреждане. Нещата трябва да се решават на това ниво. Госпожа Морва има въпрос. Благодаря. Много съжалявам, но не мога да не се обърна към унгарските си колеги. Вие говорихте за принципа за субсидиарност по отношение на заплатите и пенсиите. Какво означава това? Означава ли, че Унгария и посткомунистическите страни и техните пенсионери трябва да се примирят с мизерните си пенсии? пенсиите им ще си останат на много по-низки нива от останалата част на Европа. Това ли искаме? Вижте какво е положението на пенсионерите в Унгария. Имате 30 секунди за отговор. Благодаря ви. Не, бих казал, госпожо, че не така трябва да гледаме на нещата. Пенсиите са свързани с общо економическо състояние на страната. Трябва да видим какво можем да направим в тази област и на тази основа да подобрим нещата. Ние искаме конкурентно способност, искаме конкурентно способност в Европа. Ако постигнем тази цел, тогава ще успеем и да помогнем на унези, които в момента получават много ниски пенсии в по-бедните страни. В момента има огромни разлики между отделните държави. Нещата не могат да се променят много бързо, но можем да се опитаме. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Моран Шартие. Благодаря, госпожо председател. В рамките на стратегията 2020 основните насоки за заетостта трябва да се справят с три основни предизвикателства. Първо, излизане от кризата чрез научно-развойна дейност, конкурентно способност, за да се възстанови економиката на тази основа ще можем да подобрим и социалното положение. На второ място трябва да се справим с предизвикателството на огромния брой лица, които се пенсионират. На трето място конкурентно способност в глобализиращ се свят. За тази цел трябва да освободим предприятията от многото фискални тежести. В този контекст ние трябва да се насочим към три области. На първо място младите ние трябва да се борим непримиримо спрямо към, срещу излизането на младите хора от училище без квалификация. По този начин не се улеснява навлизането им на пазара на труда. Ние трябва да се борим срещу безработицата сред младите. Това е трайно зло, и е огромна тежест, особено в контекста на тежката криза. На второ място жените. Жените са жертва на несигурните работни места и, е, са неспра... и получават несправедливо ниско възнаграждение. На трето място възрастните. Ние разполагаме с европейски инструменти и ние трябва да ги използваме в максимална степен. Благодаря, госпожо Морен. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Повече от 20 души са се записали. Очевидно не всички могат да получат думата, за това ще спазваме принципа на приоритет. Затова ще дадем думата на онези, които са искали да се изкажат по време на предишни разисквания, но не са получили възможността. Господин Шикерски е първият, който има думата. Не повече от една минута. Стратегията на Комисията Европа 2020 беше представена преди почти година. От тогава времената за Европа не бяха лесни, кризата се разпространи. Сега се чертаят планове за прилагане на стратегията. Това са амбициозни планове, включени в Европа 2020, планове за преодоляване на бедността, планове за предоставяне на повече средства за научна и развойна дейност. А сега, година след обявяването на стратегията, тя вече е в опасност. Не, бе, не бяха предприяти необходимите мерки, така че Европа затъва все по-дълбоко в кризата – нещо, което вероятно ще продължи през следващите години. Бедността, социалната солидарност не се поправиха. Благодаря, господин Гереро Енамин. Благодаря, госпожо председател. разисквайки Европа през 20-та година, както и след това, има един голям системен риск, който ни изправ... пред който сме изправени. И това е да загубим своята конкурентоспособност, защото има огромни играчи на економическия пазар, които технологически са по-мощни от нас. Ако искаме да можем да се състезаваме с тях, а ние искаме, то тогава можем да се радваме на растеж и да създаваме работни места. Ще създаваме работни места, които ще гарантират нашия социален модел. Единствената суровина, която имаме, са познанията. Така че трябва да се възползваме от тези познания, за да новаторстваме, за да се адаптираме към промените и най-вече да бъдем лидери по отношение на промените. За това трябва да инвестираме повече в университетите, в образователната система, в научните изследвания и така нататък, ако искаме да бъдем една сила на този пазар. Манер, θα пари το λόγο. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Благодаря, госпожа Манер. Една минута. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, nämä tavoitteet... Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Целите на Европа през 20-та година са много амбициозни. Искам да използвам тази една минута, за да говоря за това, което ще направим на практика, за да постигнем тези цели. Не искам тази стратегия да се проваля. Например, из цяла Европа би трябвало да изберем регионите, т.е. трябва да имаме специфичен подход и това го споменахме и вчера, когато говорихме за патентите. Имаме политика за сближаването, хайде да я използваме, за да може да имаме повече работни места, повече изобретения и новаторство. За тази цел имаме нужда от политика, която да покрива цяла Европа, така че всички цели да бъдат постигнати район по район. Също така трябва да видим как да вкараме и пари в тези сектори, но най-вече една политика, която да работи. Благодаря, спазихте времето си. Госпожа Фигереро, една минута. Благодаря, госпожо председател. Много е жалко, че социалните проблеми продължават да съществуват и много често биват пренебрегвани в политиката на Европейския съюз. Постоянно биват подценявани. Тук говоря и за социалните последици за гражданите. И ако разгледаме всичко това на фона на 25-те милиона безработни, на милионите зле платени работещи, на 5-те милиона хора, които живеят под прага на бедността, трябва да признаем, че нещо е сбъркано. Затова, госпожо председател, тук искам да апелирам – към вас. Има различни обществени организации, които се занимават с проблемите на гражданите и а, са търсили контакт с Брюксел. Вие говорите за безработните, за младите хора, които изпадат в изолация от нашата политика, които не биват вземани предвид. Всички тези пактове, пакта за растеж и стабилност трябва да се обърнат в друга посока. Господин Роси, една минута. Почитаеми колеги, аз съм съгласен с това, че Европейския парламент трябва да има съответните правомощия, за да може да излиза с по-добри указания и да насърчава заедостта до 2020 година. Имайки предвид кризата ние би трябвало да не забравяме най-вече потребностите на хората. За това трябва да подпомогнем семействата, младите хора, които търсят работа и онези, които след много години работа изведнъж се оказват на улицата. Трябва да направим наистина правилния избор и гражданите, на Европейския съюз всъщност да имат приоритет при предлагане на работни места пред други граждани. Освен това, бюрата по труда трябва да предлагат отлична информация за наличните работни места. Трябва ясно да ограничим границите на Европейския съюз, за да спрем хилядите иммигранти, които се тълпят, като например от държавите от Северна Африка и поради политическата криза, те са готови да ни залеят. Трябва да направим всичко възможно, така че да няма напрежение между а, нашите граждани и гражданите на трети страни, за да има растеж. Благодаря, господин Обермайер. Благодаря, госпожо председател. По отношение на стратегията, мненията се разминават. Някои смятат, че това е просто пара за свирката и стратегията не си струва дори хартията, на която е написана. Други говорят за реалните драматични сценарии, които ни чакат. С отварянето на пазарите на труда те се наводняват с нископлатена, зле квалифицирана работна ръка. Само 40%, казва се, че 40% от младите хора трябва да имат висше образование. А за какво име, след като в момента почти няма квалифицирани работни места и тези млади хора са принудени да е, си изкарват хляба с по-низко квалифициран труд. Това, което ни е необходимо, е да, наистина ни трябва по-добра квалификация, но няма да го постигнем, ако задължим 40% от населението да е, получи висше образование. Благодаря, господин Ройхел. Благодаря, госпожо председател. Исках съвсем ясно да заявя, че наистина е изключително важно в този момент, когато преминаваме през такава сериозна финансова криза, да се съсредочим върху економическо развитие, което се основава на стратегии за растеж. Най-вече, според мен, е, трябва една политика по заетостта. Необходима ни е такава политика, която да разреши не само економическите ни проблеми, но която да разреши и социалните такива. Затова искам да отправя едно послание, а то е че в стратегията Европа през 20-та година да се обърне внимание на различни категории труд, например работни места за младите, но да не забравяме и хората над 50 годишна възраст, които се притесняват от това, че могат да загубят работното си място. Трябва да гарантираме присъствието им на пазара на труда, а не да ги принуждаваме да се пенсионират. Това ще помогне наистина много на хората, особено тези над 50 годишна възраст. Госпожа Дансил, Като имаме предвид високото равнище на безработица сред младите, ние трябва да подкрепяме малките и средни предприятия, за да създават работни места. Целите на Европейския съюз за растеж и борба срещу бедността са много важни за Европа. Този ангажимент ще осигури економическа независимост на Европейския съюз. Не на последно място, стратегията 2020 трябва да бъде достъпна за европейските граждани, защото те са тези, които трябва да разберат отговорностите за всички нива. Благодаря. Следващият оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Насоките за заетост са особено важен инструмент в процеса на економическо управление. Тези насоки са основата, на която държавите членки могат да изграждат националните програми за реформа. Това е и основата, на това е и факторът, който ще определи успеха на стратегията 2020. Обръщам се към Комитета на регионите. Искам да подчертая необходимостта от включването на националните и регионални местни органи в е, тази работа. Промяната на този етап е, може да разстрои процеса. Не забравяйте, че е необходим интегриран хоризонтален подход към стратегията 2020 и затова искам да повторя още един път необходимостта от стратегията за сближаване за стратегията на 2020. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, трябва да имаме насоки, които през 2011 година наистина да бъдат в сила и да се прилагат. Защото принципът на търсенето и предлагането сработва. Необходимо е да се вземат мерки за насърчаване на работоспособността на жените, а държавите членки трябва да признаят отглеждането на деца за труд от страна на майката, защото тя допринася за брутния вътрешен продукт. Освен това, държавата трябва да се бори с социалната изолация. Благодаря. С това приключваме. Сега даваме думата на госпожа Берес. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Може би да кажете на господин Баросо, че бихме искали той да участва на този дебат, тъй като това е първия дебат по а, въпросите на заетостта. И мисля, че това е ключов елемент за излизането от кризата. Може би ще му кажете, че в, при тези условия парламентът не няма да бъде лесен партньор и че пакета за економическото управление изисква Европейската комисия да обърне повече внимание на решенията на парламента. Може би също така можете да му кажете, че парламентът иска да бъде приложен на практика целият Лисабонски договор, а не само девети член, който изисква социалните въпроси да станат хоризонтален въпрос. Ние очакваме пълно изпълнение на Лисабонския договор. Казва ни се, че трябва да направим дребна промяна в договора, за да използваме пълния му потенциал. Мисля, че този член има много сериозен потенциал. И накрая след този дебат искам да ви кажа какво ме порази. Понякога сме с впечатлението, че Европейската комисия дори и след кризата продължава да мисли въз основата на стари предписания. Смята се, че трябва да се направи реформа на пазара на труда и Европейската комисия, чийто представител сте вие, когато говори за пазара на труда, се говори за гъвкавост, дори не и за гъвкавост и сигурност. Само, че десете години, които минаха дори и преди кризата, ни показаха, че този начин на мислене не е достатъчен и че истинското предизвикателство пред нас е заетостта и за нас, и за страните около нас. Когато обаче слушам дебата за конкурентоспособността, това е дебат, който обръща гръб на заетостта и това ме тревожи. Благодаря. Благодаря, госпожо Берес. Госпожа, господин Андор има думата от името на Европейската комисия. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати. Благодаря ви за вдъхновяващата дискусия по същество. Искам а, да засегна всички по-важни въпроси, които бяха повдигнати като въпроси, като бележки по отношение на общия преглед на годишна основа, Европейския семестър и Европа през 20-та година. Много е важно да гледаме нещата такива каквито са, както и да имаме ясна представа за това, което се случва. В момента ние в Европа сме на път към едно економическо възстановяване. Дори миналата година имаше растеж, разбира се, не във всяка държава членка. И втората част на тази неудобна истина е, че сме изправени пред е, едно възстановяване, което не е повсеместно а, е, и е много крехко. Европейската комисия разгледа тази ситуация и разработи съответни политики. Би трябвало да поддържаме и да укрепваме това възстановяване на економиката както и да се опитаме да преодолеем разделенията. Това обаче няма да стане, ако не поправим слабостите, които излязоха на преден план по време на кризата в економическия и пари, паричен съюз. Така че трябва същия този паричен економически съюз да бъде подкрепен и укрепен. Ето тук става сложно. И а, приоритетите не винаги се признават от всички незабавно. За нас економическия растеж е приоритет. Всички други политики обслужват тази цел. Трябва да укрепим този растеж, той да бъде по-стабилен. За тази цел обаче имаме нужда от по-голяма финансова стабилност – за което пък ни е необходима фискална консолидация. Неизбежно е че през едните години същата тази консолидация ще си остане точка от дневния ни ред, за да има стабилизация, за да бъдем последователни с цикличните намеси, които държавите членки извършват и извършваха по време на рецесията в предходните години. Имаме нужда от интелигентна консолидация, която всъщност да не свива търсенето в економиката и интелигентна консолидация, която опазва целостта на европейската економика. Тази полука трябва да е ясно на всички и тя е, че трябва да се стабилизира еврото. Мога да го кажа и по-силно, но нека да го кажа така. Трябва да се стабилизира еврото, економически и паричен съюз и Общия извод, според мен, е, че за тази цел трябва да подсилим економиката на, тази, на този съюз, економическата и политическа координация на европейско ниво. Искам да задам един въпрос и ще го оставя да виси като въпрос. Въпросът е дали укрепването на економиката може да успее без да предприемаме действие по координиране на работното заплащане в Европейския съюз. Когато включваме идеи в а, прегледа на растежа, това не означава, че намаляваме значимостта на социалния диалог. Напротив, напротив, даже а, хвалим държавите, които имат такъв ясен диалог и казваме браво на държавите, които всъщност преминаха през кризата без висока социална цена. Там безработицата си остава ниска. Искаме да има обаче такъв социален диалог и в други държави членки, които пострадаха много повече и които по време на кризата не показаха толкова гъвкавост като държави като Германия, Холандия, Австрия. Трябва да има повече социален диалог и на европейско ниво. Е, проведохме сега съвсем наскоро социалните партньори и макроекономически диалог. Имаше един тристранна среща през март, за да засилим координацията и диалога с социалните партньори. Категорично отхвърлям идеята, че Европейската комисия си работи така, както винаги си е работила. Не, Европейската комисия последната година въведе съвсем нови, качествено нови инициативи. Ние следваме един много ясен дневен ред за финансова регламентация и работата на комисаря Барние не трябва да бъде подценявана. Като част от стратегията Европа през 20-та година, ние говорим за една нова промишлена политика на европейско ниво, която работи по посока устойчивост на работните места и конкурентоспособност в Европейския съюз. Освен това имаме доста новаторски подходи към насърчаване на инвестиции и откриване на средства. Е, група комисари работи за е, търсене на иновативни финансови инструменти. Първият такъв ще бъде за подкрепа на енергийни мрежи в е, Европейския съюз. Това е задължително за развиване на енергийните пазари в съюза и за изграждане на необходимата инфраструктура. След това започнахме с работата по инструмента за микрофинансиране. Благодарение на парламента и на съвета за консенсуса. Миналата седмица в Нидерландия бях на откриването на точно един такъв инструмент за микрофинансиране. Има още такива проекти, които се надявам да тръгнат и се надявам, че хора, които са били безработни или пък а, а, жени, които се връщат на пазара на труда след отглеждане на деца, ще се възползват от този инструмент. А, надявам се а, това да са предприемчиви хора, които дори над 50 или 60 годишна възраст се впускат в такива инициативи. Когато говорим за тези политики на заедостта, мога да ви дам няколко примери. Имаше в Гьодел в рамките на унгарското председателство един съвет на министрите, който беше свързан отново с работните места и как да се съсредоточим върху най-уязвимите групи. В случая трябва да спомена младите. Младежката безработица в някои държави членки наистина е драматична. Има държави членки, които това е така, а в други тази безработица е много ниска, така че има разлики. В Испания, в прибалтийските страни ситуацията наистина е трагична с младежката безработица. Правителствата, разбира се, са известени за това. Необходими са обаче комплексни политики, образователни, предоставяне на услуги, на пазара на труда и други мерки, за да се преодолее това. Единствената проблемна група обаче не са младежите, има други такива групи и за това започнахме Европейската година за активно стареене през 2012 година. Сега по институционалните въпроси, свързани с насоките за заедостта, които според мен наистина са съществени. Там има ясна роля на Европейския парламент по член 148 от Лисабонския договор. Тези насоки би трябвало да бъдат пренасочени, което означава, че искаме те да продължат до 2014 година като стабилни такива. Те не трябва да бъдат променяни след като имаме годишното, годишния преглед на растежа. Този преглед се прави годишно и не трябва да променя дългосрочните ни планове значително. Европейската комисия отново преследва стратегията Европа през 20-та година и Европейския парламент ще участва много активно по различни начини, например дискусии и така нататък. Трябва да спомена многогодишната финансова рамка, преговори по бюджета, защото този бюджет трябва да отразява приоритетите от нашата стратегия за 20-та година и ще информираме парламента за подготовката националните програми за реформа, които ще бъдат конкретни и ще излезем, разбира се, с конкретни препоръки за всяка една държава членка. Съвсем ясно е, че в самото начало има безпокойство за изпълнението на тази е, стратегия. В Европа броди призрак. Това е призрака на Лисабонската стратегия и стратегията Европа през 20-та година. Е, смятам обаче, че посредством една съсредоточена система, която е много по-фокусирана върху конкретни цели, върху докладване, изпълнение, е, да можем да изпълним тази стратегия. Смятам, че Европейската комисия е единствената, която може да осигури последователност е, и приемственост между тези инициативи. Ние жонглираме с много топки по-настоящем и трябва да направим така, че нито една от тях да не падне на земята, на върви нашата економическа политика. Имаме економическо управление, стратегията за 20-та година, единния пазар, е, политиката по сближаването. Нито една от тях не трябва да пострада. А всяка една е, да бъде преследвана неуморно трябва да направим така, че всички 27 държави членки активно участват в този процес. Европейската комисия е против идеята за разделяне на Европа на Европа на две скорости. Трябва да има едно възстановяване, което не трябва да доведе до политическо разделение през едния период. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега господин Матони ще при... Е, завърши нашата дискусия. Микро, please. Най-напред искам да благодаря на всички ви за този много конструктивен и полезен дебат. Искам да изразя особена благодарност към госпожа Берез за чудесния доклад и за наблюденията и критичните бележки, които отправи. Може би ние тълкуваме действителността по различен начин, както каза госпожа Хюбнер, както за криза, така и за възстановяването. Мисля обаче, че всички ние сме един и последното. Никой няма интерес към това възстановяването да не бъде придружено с повишаване на заетостта. Всички ние искаме да постигнем баланс между фискалната консолидация, растежа и създаването на работни места. Фискалната дисциплина и повишаването на нивото на заетостта трябва да вървят ръка за ръка. Сега по по, по общите економически въпроси знаеме, че имаме цялостен пакет. Повечето от елементите, на които бяха разгледани от комисаря Андор. Що се отнася до председателството, искам да подчертая още един път, че искаме да поставим акцент върху два от елементите на пакета. На първо място изпълнението и приложението на европейския семестър. За първи път се реализира тази инициатива и тя ще окаже сериозно въздействие върху целия процес на европейска интеграция. Трябва да имаме предвид, че сроковете са много кратки и те трябва да бъдат спазвани от всички. Също така, основните цели трябва да бъдат постигнати и трябва да постигнем всич... да положим всички възможни усилия, така че да спазим е, сроковете, с а, участието и приноса на държавите членки. Както за заетостта, така и за новаторството, така и за енергетиката. По отношение на енергетиката, само ще кажа, че Европейския съвет проведе много успешно заседание на 4 февруари. За мнозина у нас това беше пробив както за изграждането на интегриран европейски енергиен пазар, така и от гледна точка на енергийната ефективност, така и от гледна точка на външните аспекти на енергийната политика. По всички тези аспекти бяха взети важни решения. Не на последно място искам да спомена борбата срещу бедността, борбата за социалната интеграция, и в тази насока искам да ви поздравя за резолюцията, която току-що приехте за интеграцията на ромите. Искам да поздравя специално колегата Ярока Ливия за, нейна, за нейната роля при подготовката и приемането на тази много важна резолюция. Тя ще ни бъде много полезна, когато работим по изграждането на рамковата стратегия за интеграция на ромите. Друг елемент, на който искаме да се спрем, са шесте законодателни текста. Тук искам само да уверя госпожа Силви Голар, че ние се стремим не само да се вслушаме в парламента, ние сме длъжни да постигнем споразумение с него в съответствие с обикновения законодателен процес. Ние трябва да положим усилия този процес да приключи успешно до края на унгарското председателство. Не искам да навлизам в другите елементи на цялостния пакет, искам само да подчертая едно нещо – Съветът е, иска е, да е, се спазва общностния метод. Нямаме абсолютно никакви резерви в това отношение. Както казахме, Лисабонският договор промени много неща. Промениха се правомощията, както всички знаем. Лисабонския договор обаче не променя по никакъв начин основата на европейската архитектура и това е общностния метод. Ние трябва да се съобразяваме с това, разбира се, съобразявайки се с договора. Искам само да спомена факта, че ако погледнете внимателно заключенията на Европейския съвет от 4 февруари, ще видите, че там се поставя особен акцент върху необходимостта да се спазва договорът. Последната ми забележка е много кратка и тя е за финансирането. Както беше подчертано от госпожа Елена Ек, политиката изисква финансови средства. Напълно съм съгласен. Знае много добре обаче, че има различия. Приключвам между подходите на държавите членки. Само искам да подчертая е, едно нещо от гледна точка на председателството. Ние смятаме, че трябва да се започне с обсъждане на същината и след това да говорим за средствата, за цифрите. Дебатът ще бъде много продължителен. Ще имаме дебат по енергийната политика, по политиката на сближаване, но, както се казва, да не поставяме а, каруцата пред а, коня. Така че искаме да дадем ползотворен принос към този дебат и тогава да започнем дебат по финансирането. Благодаря ви още един път. Благодаря, уважаеми колеги. С това общите разисквания приключиха. Има шест предложения за резолюция, внесени за стратегията Европа 2020 и една, проекто проекторезолюция за предложението за политиките на държавите членки в областта на заетостта. Срокът изтича утре на обяд и гласуването ще бъде вътре. Господин Оди помоли за думата. Имате процедурен въпрос. Господин министър спомена спазването на договора и подчерта, че на 4 февруари беше проведен Европейски съвет по отношение на член 15 от договора, кога ще дойде председателят на съвета, кога ще дойде в парламента. Отбелязваме казаното от вас. Благодаря. Уважаеми колеги,